Председателя на председателския съвет информира, че няма възражения в рамките на съвета на четирите е, препоръки на економическата комисия да не се противопоставя на делегиран акт. Ако в срок от 24 часа нито една политическа група или определения брой депутати под ниския прак е, не е, възрази, то тогава тези препоръки ще бъдат приети, в противен случай ще бъдат подложени на гласуване. Могат, можете да ги намерите на веб страницата на пленарното ни заседание. И сега